Сега преминаваме към следващата точка от е, дневния ред, която е доклада Ечеверия интегриран пазар за доставка на колетни практи в услуга на развитието на електронната търговия. Думата има докладчик. gracias, presidenta eh, queridos colegas el mercado único digital. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Електронния и цифровия европейски пазар са нашата цел. В рамките на нашия мандат решихме да събудим този пазар. Четири години и половина предприемахме действия, за да може този цифров единен пазар да стане реалност. Трябваше да се справим с конкурентите, за да може нашите предприятия и потребители да се приспособят към тази ера на конкуренцията. Конкурентоспособността на нашия пазар намаля през последните години. В рамките на този пазар и на тази възможност видяхме а, нови работни места за младите хора. Лансирахме много инициативи, които представляват напредък по пътя на консолидирането на истински електронен пазар в Европа. За Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите превръщането на цифровия пазар в приоритет беше основната амбиция приехме доклад за завършване на единия електронен пазар през 2010 година, приехме и втори доклад през 2012 година. Тези доклади ни послужиха за пътна карта. Самата пътна карта беше приета посредством резолюция от парламента, с която се слагаше край на цифро... се слагаше край на изграждането на единен цифров пазар в Европа. От създаването си през 2011 година съвета по цифровия а, пазар излизаше с становище. Ние приехме и конкретен доклад. Сложихме крайната точка с а, доклада, който ще бъде гласуван от вас съвсем скоро. Това е кулминационната точка на интегрирания пазар на доставки. Интегрирания пазар на доставки е от съществено значение, т.е. стълб, на който ще се уповава доверието на потребителите. Нуждаем се от интегрирани услуги на европейско равнище от малки и средни предприятия, които търгуват по интернет. Необходимо е да се осигури навременно пристигане на доставките. Затова в доклада приканваме за мерки, които да позволят да се подобри сегашното положение. Бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната решителност и за сътрудничеството, в което работихме. Успяхме да стигнем до съгласие по различните въпроси. Впрочем, доклада беше прият с единодушие в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Е, работата, извършена в рамките на този мандат на Европейския парламент, госпожо председател, трябва да продължи. Пред нас стоят много нови предизвикателства. Следващата Европейска комисия и следващия парламент ще трябва да се базират на всичко постигнато в рамките на нашия мандат. Те ще трябва да постигнат целите, които ние поставихме, а именно е, завършването на единния цифров пазар. Изходът от кризата има и цифров изър, израз. Никога няма да се уморя да го повтарям. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Есая. Sisämarkkinoiden kasvupotentiaalia ei saada täydellisesti käyttöön, ellei voida varmistaa ja целите няма да мога да изпълним, освен ако не направим така, че куриерските служби да бъдат на съответното ниво и също така да работят и политиките за връщане. Когато подготвяхме доклада, видяхме, е, че това е един много бързо развиващ се сектор и това би могло да насърчи множество фирми да навлязат в него. И все пак няма общи стандарти за цените, няма обща стратегия за ценообразуване. Някои големи фирми биха могли да използват своя размер, за да изключат конкурентите от пазара. Госпожа Тикал. Грация. Благодаря, госпожо председател. Е, доставката на стоките, купени по интернет, е, е пете приоритета за електронна търговия до 2015 година. И 57% от а, е, търговците и голяма част от потребителите подчертават необходимостта от подходящ транспорт. Трябва да се гарантира по-голяма прозрачност по отношение на доставките, условията за доставка, цените и процедурите в случай на е, нарушаване целостта на пратката. Е, подчертавам е, всеобщ достъп за такава доставка, включително и за селските райони. Благодаря. Grazie, la parola al commissario Andor. Благодаря. Сега дам думата на комисар Андор. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, от името на колегата Мишел Барня бих искал най-напред да благодаря на докладчика, господин Ариас Ечеверия и парламентарната комисия по вътрешен пазар за приноса към нашата обща дейност по завършването на единия цифров пазар в Европа. Преди две години Европейската комисия лансира амбициозен план за действие във връзка с онлайн услугите. Целите а, са да се приспособи а, онлайн реалността към истинската действителност и да създаде възможности за а, потребителите и доставчиците. 16 дейности бяха предприяти от комисията в различни сектори, например модернизиране на плащанията, неутралност на интернет и авторски права. Друга важна инициатива а, засягаше колетните пратки. А, тази дейност а, има, се отразява върху нашия ежедневен живот, както нашия, така и на потребителите. А, говорим за електронната търговия. Тя е ключов елемент за изграждането на доверието между потребителите и а, продавачите покупките онлайн имат трансграничен характер. 45% обаче от потребителите заявяват, че са обезпокоени от доставките при трансгранични сделки. При търговците на дребно и най-вече малките и средни предприятия възможността за подобни доставки е ключов двигател за техния бизнес модел. 50% от тях обаче счита, че трансграничните сделки а, са свързани с пречки. За да се насърчи, допъл... извинете, за да се стимулира допълнително електронната търговия, трябва да се уверим, че онлайн структурата, на която се базира тази електронна търговия, е най-добрата. Затова се нуждаем от схема за доставки, която да отговаря на очакванията на потребителите и на малките и средни предприятия система на доставки, която действа гладко, за да улесни живота на бизнеса и потребителите. Схема, която ще укрепи доверието в електронната търговия. Има консенсус сред всички заинтересовани страни по а, неотложността на мерките след а, като лансирахме допитване през 2012 година. На базата на това и на това, което вие сте казали в доклада си, Европейската комисия прие пътна карта през декември 2013 година. В тази пътна карта се задават допълнителни дейности за решаване на проблемите с доставките. Има също така за цел да се справи с предизвикателствата, пред които са изправени потребителите и продавачите на дребно. държавите членки, потребителите и компетентните органи по конкуренция са основните действащи лица в тази стратегия. Основните ни цели са по-голяма прозрачност по цялата верига, включително за малките и средни предприятия и потребителите. На следващо място по-голяма наличност и по лесен достъп до подобен вид услуги. На следващо място, ако има проблем с доставката, се създава механизъм за решаване на спора. Операторите по доставка, както и продавачите на дребно, заинтересованите страни, потребителите вече влязоха в конструктивни дискусии. Много оператори започнаха да развиват альтернативни решения, които да, може да отговорят на очакванията на техните потребители. Индустрията прави необходимото усилие. Скоро очакваме резултати, защото ангажиментите се изпълняват. Нуждаем се обаче от допълнителна дейност, за да отговорим на очакванията на малките и средни предприятия и на очакванията на по-отдалечените региони малките, извинете, потребителите и продавачите на дребно трябва да имат възможност да разполагат с по-прозрачни услуги. Между социалните партньори трябва да се е, води диалог, за да може да има по-равнопоставени условия в сектора на доставките. Европейската комисия ще допринесе за всичко това и ще включи всички заинтересовани страни. Ще работим с Европейския парламент за да следим изпълнението през следващите месеци и ще определим дали е наложително да се предприемат и допълнителни мерки. Благодаря. Благодаря много. Приключихме с обсъждането на тази тема. Докладът ще бъде гласуван утре в 11.30. И сега последният доклад в нашия дневен ред е доклада на госпожа Николай «Жените мигранти без документи в Европейския съюз». Така.